Уважаеми колеги, обявявам заседанието ни за открито. Председателя Жан-Клод Юнкер вчера обяви състава на комисията и разпределението на отговорностите между отделните комисари. Председателският съвет на председателите на комисии, който се състоя вчера, изготви проекто решение, което ще представи на председателите на политическите групи днес относно специалните комисии, които ще отговарят за изслушването на всеки комисар, както и графика на изслушванията. Комисията по бюджета беше определена за определение изслушването на госпожа Георгиева, която ще отговаря за бюджета в сътрудничество с Комисията по бюджетен контрол. Относно графика на изслушванията, те ще се проведат на 29 и 30 септември, както и на 1 октомври, след това на 6, 7 и 8 октомври. Искам да помоля всички изслушвания, в които участва бюджетната комисия, да не става преди да се гласува бюджет 2015. Ние искаме да участваме в изслушването на Кайтенен по отношение на бюджетните въпроси, тъй като той има такива компетентности също. Това е съобщението, което исках да ви направя. Относно дневния ред, Можем ли да считаме, че е одобрено от вас? Ще разгледаме доклада за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, така както бяха представени исканията предходните седмици. Първия доклад се е от Естебан Гонсалес Понс за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Кастилия и Лион. Вие сте запознати с измененията. Имаме изменение номер 6. То е обхванато. Затова няма да се гласува. Седмо изменение. Докладчикът не е съгласен с него. Кой е за? Е Кой е против? въздържали се. Трима за, 15 против, отхвърля се. Осмо изменение. Няма да се гласува. Девето изменение е отхвърлено от докладчика. Кой е за него? Против? Извинете. Започваме от начало. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. 15 за, 14 против. Приема се. Десето изменение е обхванато, няма да се гласува. Същото за 11, 12 и за първо, второ, трето изменение. Гласуваме изменение номер 4. Докладчикът не е съгласен. Кой е за? will vote electronically. this year. Okay? Okay. Je suggère que... Предлагам да го гласуваме електронно. Тези, които са за, натискате зеления бутон. Моля, гласувайте. Става дума за четвърто изменение. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се с 15 гласа против, 13 за и двама въздържали се. Пето изменение е обхванато, няма да се гласува. Сега трябва да гласуваме целият текст с внесените изменения. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Господин Дюпре, искате думата ли? Не зная какво става, господин председател. Аз се нося картата за гласуване, но не функционира по някаква причина. Donc j'ai voté. Така че, моля да отчетете, че гласувам за. Добре, край на гласуването. 28 за. 29 с гласа на господин Дюпре. 4 против. Няма въздържали се. Приема се. Сега преминавам първо Минаваме към гласуване на измененията, свързани с проекто доклада на Пол Танк отново за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към мобилизацията. Шесто изменение е обхванато, няма да бъде гласувано. Седмо гласуване се приема от докладчика. Кой е за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 Почти всички са за, така че няма проблем. Кой е против? Няма против, няма въздържали се. Приема се 8 изменение обхванато, 9 също, 10 изменение, докладчикът е за, кой друг е за. Благодаря. 11 изменение също, кой е за, 12-то изменение. Докладчикът също е за. Кой е за? Същото гласуване. 13-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Няма против. Извинете. Има трима против. 14-то изменение. Кой е за? Докладчикът е за. Кой е против? 5. Против. Първо изменение е обхванато. Няма да се гласува. Второ изменение. Докладчикът е за него. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Трето изменение е обхванато, няма да се гласува. Четвърто изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Двама въздържали се. Пето изменение е обхванато и няма да се гласува. Трябва да гласуваме целият текст по електронен път. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 3 против, няма въздържали се. С господин Дюпре 28 гласа за. Сега преминаваме към гласуване на измененията по проекто доклада на Лия Ни Риада за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за техническа помощ. Десето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. 2 въздържали се. Приема се. 11 то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Може би трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте електронно. Изменение 13. Всички гласуваха ли? Господин Дюпре е против. Ще го отбележим. Край на гласуването. Приема се 24 24 гласа за. 14 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, двама въздържали се. 16-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? 17-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Трима въздържали се? Отхвърля се. 18-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. 19 то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? електронна проверка. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Господин Дюпре е за. Край на гласуването. Изменението се приема с 17 гласа за, 15 против. Изменение 20. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение. 19 à 11. Amendement numéro 1. Avis favorable. Първо изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Трима против. Въздържали се. Трима въздържали се. Изменението се приема. Второ изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Няма въздържали се. Изменението се приема. Трето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Трима въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се. 5 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Кой е против това изменение? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Шесто изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Пет против. Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. Седмо изменение. Докладчикът е за. Кой е за седмо изменение? против, трима против, въздържали се, трима въздържали се. Осмо изменение, докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въз... Против. Кой е против? Трима против. Кой се въздържа? Няма въздържали се. Девето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Трима против. Въздържали се. Двама въздържали се. Трима въздържали се. Сега целият текст е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин Добре е за. 26 гласа за този текст с внесените изменения, Трима против, няма въздържали се. Nous allons maintenant voter sur les Сега преминаваме към гласуване на измененията на проекта доклада на Георгиус Кирцус за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за проект за региона на Централна Македония и Атика в Гърция в размер на 6 милиона и 96 хиляди евро. Шесто изменение е обхванато, няма да го гласуваме. Седмо изменение. Докладчикът не е съгласен. Кой е за седмо изменение? pense que le vote va être... Предлагам да гласуваме електронно седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Дюпре, сега работи ли картата? Добре. 17 гласа за, 15 против. Приема се. Осмо изменение. Докладчикът е за. Не е необходимо да го гласуваме електронно, нали? И така, кой е за с вдигане на ръка? Благодаря. Против? Няма против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Девето е изменение обхванато. Също се отнася за 10 и 11. 12 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? 12 изменение. Извинете, да го гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се с 17 гласа за, 15 против. 13-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Трима против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. 14-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Предлагам да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа против, 10 гласа за. 15-то изменение е обхванато. Същото се отнася за първо изменение, за второ изменение, както и за трето изменение. Четвърто изменение, докладчикът е против него. Гласуваме го електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 16 за, 15 против, 2 въздържали се. Пето изменение е обхванато и така гласуваме целият текст. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът се приема с 29 гласа за, 4, 4 гласа против, няма въздържали се. Сега преминаваме към измененията по проекта доклада на Зигфрид Морешан. Става дума за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на, в размера от 3 е, милиона и половина евро. Изменение 8. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? един въздържал се, отхвърля се. Изменение 9. Може би не е лошо докладчика да се изкаже по темата. Благодаря, господин председател. Това е изменение, подадено от колегата Виктор Негреско. В първоначалния му вариант е недопустимо, защото той иска да се увеличи цената на проекта с а, инфлацията, процента на инфлацията, но това не е допустимо във връзка с регламента за фонда за глобализацията. Имаме устно изменение обаче, което дава възможност да се действа по начин съвместим с устното изменение и така. Предлагам устно изменение към това изменение, което е, е съглашава, че е, оценката отнела 17 месеца и поради това, че в периода 2012-2014 година има намаляване на покупателната способност, призовава комисията да предложи мерки за справяне с с подобни ситуации в бъдеще. И в такъв случай с устното изменение предлагам да го приемем. Кой е за това изменение? Тоест с устното изменение. Кой е против? Трима против, въздържали се, няма въздържали се. Един въздържал се. Добре, в такъв случай изменението, заедно с неговото устно изменение, се приема. Изменение 10. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 11 изменение. Докладчикът ще уточни. Благодаря, господин председател. Устното изменение предлага следното да се заличи втората част на изменението. Тоест, е, цялото изменение сега да подчертава, че условията на пазара на труда са променили малко през последните 17 месеца и е, смята, че е, следва да се направи по-нататъчен анализ въз основа на економическото и финансово положение през 2014 година. Останалите неща не могат да се приемат, тъй като са против регламента за фонда за глобализацията. И така с изменението, завършващо на е, думата foreseen в английския текст, е, може да е приемлив този текст. Добре, е, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. И така, 11-то изменение е прието. 12-то изменение. Тук има положително мнение на докладчика. Знаете уточнението. Кой е за? Кой е против? Трима. Въздържали се? Няма въздържали се? Приема се. Изменение 13 е покрито. 14 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Девет гласа против. Приема се. 15 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 16 изменение. За. Благодаря против. 4, 5. Въздържали се? Няма въздържали се, изменението се приема. Изменение 17. Докладчикът е против. Кой е за? А, доста спорен е въпросът. Нека да гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Изменението се приема с 17 гласа за, 13 гласа против и 1 въздържал се. 18 изменение Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Трима въздържали се? Приема се. Кой е е, по изменение 19, кой е за? Против? Въздържали се. Няма въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение покрито. Второ също. Трето изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Три гласа против. Въздържали се. Приема се изменение 4. Отрицателно мнение на докладчика. Кой е за? Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменението се приема 16 на 3 гласа, 3 въздържали се. Изменение 5. Докладчикът е против. Нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменението се приема с 16 гласа за. 13 гласа против и 3 въздържали се. Шесто изменение е покрито и така гласуваме по целия текст с приятите изменения. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приятият текстът с измененията се приема с 29 гласа за и 3 гласа против. Въздържали се няма. С това минаваме към проекта доклада на Аналия Маки за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за 960 000 евро, региона Арагон. Изменение 6 е покрито, изменение 7 с допълнително изменение. Прието от докладчика. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се. Няма въздържали се, няма гласове против. Изменение 8. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. 3 гласа против, въздържали се. Няма въздържали се. Изменение 9. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Един глас против. Няма въздържали се. Изменение 10. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Няма въздържали се. Приема се. Изменение 11. Има две оточнения на две части по първата част. Ако приемете тези две допълнителни изменения. Гласуваме на две части. По първата част докладчикът е за. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. По втората част, която започва от Points Out и завършва с Is Finished. Докладчикът е против. Кой е за? Тук ще трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Втората част се приема с 17 гласа за, 14 гласа против. 12-то е изменение. Отново на две части. По първата част Докладчикът е за. Кой е за? Няма възражали се. Така ли? Няма против. Добре, по втората част. За. Благодаря. Кой е против? 6 гласа против. Въздържали се. Втората част се приема. Изменение 13. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Три гласа против. Въздържали се? Няма. 14-то изменение е за. Кой е за? Против. Трима. Въздържали се? Няма. Изменение 15. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? няма. Гласове против, гласове въздържали се няма. 16 изменения. Докладчикът е съгласен с него. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Изменение 17 има допълнително уточнение, устно уточнение от докладчика. Заповядайте. Докладчика не е тук. Виждате изменението. И така. С това основно изменение докладчикът е съгласен. Кой е за? Против? Три гласа. Четири гласа против. Въздържали се? Няма. С това изменение доклад... Е, изменението се приема. Първо и второ изменение са покрити. Трето изменение. Докладчикът е съгласен. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима. Кой се въздържа? Няма въздържали се. Приема се четвърто изменение. Докладчикът е съгласен. Кой е за? Мисля, че сте единодушни. Гласове против няма, възражали се няма, приема се пето изменение покрито и така гласуваме с... по целия текст. Моля, гласувайте. Vous avez tous voté. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. тези изменения Докладът се приема с 29 гласа за, 3 гласа против, въздържали се няма. С това приключихме гласуването. Давам думата на Жерар Депре. За шесте искания за трансфери, свързани с раздел 3 от бюджета за 2014 година. Що се отнася до 30 превод за Южен Судан, трябва да се обърна особено внимание на спешния характер на това искане. Заповядайте, господин Депре. Господин председател, нещата са съвсем прости. 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Това са нещата, по които трябва задължително да гласуваме, защото иначе просто няма как да действаме. Необходимо е да приемем тези бюджетни трансфери, за да може оперативно да действаме и тъй като логиката им е най съща, нека да гласуваме по всички заедно. По шесте те превода. Ам, предлагам тези шест изменения, казва председателя, да се гласуват. Кой е против? Няма въздържали се. Давам думата на докладчика за 30. Превод, превод. 30. Е, действително става дума за важен превод. 22, 20 милиона евро да се прехвърлят за хуманитарна помощ за жертвите на конфликтите в Южен Судан, където положението е изключително много, изключително тежко. В тежко положение се намират изключително много деца там и се предложи този превод още през август, но тъй като има договореност между комисията и парламента а, да не се искат такива решения от парламента през август, сега по успешност трябва да вземем решение. Има ли коментари? Господин Депре предлага да гласуваме. Нека да гласуваме за. Мисля, че всички са за. Против няма. Въздържали се няма. В такъв случай приключваме с гласуването наистина. Малко по-рано го обявих. Край, обявих края на гласуването. А, отколкото беше редно и преминаваме към бюджета за 2015 година. Крайният срок за политическите групи е днес в 12 часа. Госпожа Гердия Забала има думата, за да представи първата оценка тук и след това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 Eh, se paguen lo antes posible y evitar estos retrasos eh, bastante incómodos que estamos teniendo. Así que por mi parte nada más. Gracias. Благодаря, госпожо главен докладчик. Сега бих искал да дам думата на координаторите на политическите групи. Господин Фернандес има думата. Ние стартираме дебата, свързан с представените изменения. Има очертани две групи приоритети, които ние ще отстояваме в едно А, става дума за растежа, за заетостта. Считаме, че има проблем, който трябва да бъде решен – и трябва да направим всичко по силите ни, за да разрешим този проблем. Или поне да намалим проблемите, свързани с плащанията за 2015 година. Многогодишната финансова рамка 2014-2020 всъщност в одобрения си вариант е под нивата от 2013 година. Затова ние настояваме за инструменти за гъвкавост. Парламентът поиска да преразгледаме годишната финансова рамка. Европейската комисия трябва да подготви проект в този смисъл до 2016 година. Действително е необходимо да се направи преразглеждане. Необходимо е да разполагаме с законодателство, което да ни дава тази възможност, за да разрешим спешно проблема с плащанията. Говорим за 2015 година в момента. Средствата за подкрепа на най-бедните трябва да бъде подкрепен, социалните фондове, трябва да се обхване също програмата за мляко в училищата. Европейският съюз не трябва а, да проявява само вътрешна солидарност. От него се иска да проявява и солидарност извън своите предели. За това искам да спомена политиката за съседство. Необходимо е да се внесат промени в това отношение. Трябва да разглеждаме тези въпроси в по-общ порядък в рамките на нашата парламентарна комисия по бюджети следващият оратор. Искам да подкрепя това, което беше казано от последния оратор за хуманитарната помощ. Защото има проблеми с наложените съкръщения. Те вече са изостанали с плащането на 10 милиона от миналия месец, което ги поставя в доста сериозна криза, тъй като се отразява на всички услуги, които предлагат на място. Затова считам, че трябва да намерим начин да бъдат извършени плащанията, които бяха обещани. Ние трябва да определим какви са приоритетите и да се насочим към онези, които имат най-спешни нужди. Зная, че всеки счита, че неговия проблем е най-спешен, но в хуманитарни ситуации действително е необходимо да се приоритизира. Благодаря. Господин Зени има думата. Благодаря. Ние също сме съгласни, че трябва да се направи всичко, което е по силията ни да решим този голям проблем. Парламентът, коми, комисията трябва да си обозначат приоритетите. Имаме сега определени средства. В рамките на тях трябва да видим какво и как може да се разходва и как, какво на къде може да се пренасочи, за да удовлетворим приоритетите. Господин Юнкер също говори по този въпрос. Значи младежката безработица, заетостта, растежа, Икономическия растеж. Функция 3, там става дума за иммиграцията. В тези области също сме предложили някои а, е, изменения. Предлагаме увеличение за средствата на Frontex, защото иммиграцията е европейски проблем. Всички трябва да разберат това, всички трябва да помогнат. Сега функция 5. Искаме комисията да направи повече за функция 5. Да се прецени кои разходи не са приоритетни. Според мен тук може да бъдем гъвкави, може да направим много неща, може да съкратим някои средства и да използваме тези средства за функциите, които са ни приоритетни. Мерси, месье Депре. Господин Дюпри има думата. Господин председател, в нашата политическа група не сме приключили с дискусиите, но искам да очертая някои от въпросите, по които сме постигнали консенсус. Първо, ние считаме, че бюджетът, както за 2014-2015 година, изисква да насочим усилията си по кредитите за плащания, тъй като проблемът там е сериозен. И това ще се задълбочи, ако продължи логиката, следвана от съвета в момента. Ние предложихме възстановяване на цифрите, така както бяха предложени от Европейската комисия, както и някои корекции в различни кредити, които са предвидени по различните бюджетни редове. Що се отнася до поетите ангажименти, поетите задължения и нивото на тези задължения, нашата група счита, че трябва да се разреши въпроса с плащанията, същевременно с това обаче трябва да се създаде възможност да се разрешат и проблемите с задълженията, защото те само ще задълбочат сегашния ни проблем с плащанията. Ние вече не сме, все още не сме определили какво да бъде нивото, на което да определим кредитите за поети задължения за бюджет 2015 година. Относно приоритетите в рамките на наличния марш в бюджет 2015 година, Предвид е, на нивото, което ще се определи за поете задължения, считам, че трябва да се обмисли положението в е, източна Европа е, и нуждата от подпомагане на Украина. Ние имаме особено задължение спрямо Украина. Не можем да позволим тази държава, която в момента е в война, да изпадне в економическа криза, от която да не може да излезе. Така че ние, както и други, считаме, че средствата, предвидени за хуманитарна помощ и за спешни а, мерки за Близкия изток, за Африка, а, трябва да бъде завишена тази сума. Знаете, че ние определяме особ... отделяме особено внимание на програмите, насочени към малките и средни предприятия и позволяването на тези предприятия да се модернизират в по-голяма степен. Затова ние искаме също да се наблегне и на цифровизацията на економиката. Без да навлизам в детайли по бюджетни редове, това е стъгашното състояние на нещата относно проекто бюджет 2015. Благодаря, господин Корбел. Има думата. Благодаря. Благодаря най-напред на докладчицата. Аз с удоволствие забелязвам, че тя не е оплашена от над хилядата изменения. Това е страхотна работа, която тя е свършила. Ние от ЕКАРЕ е, обсъждахме бюджета тази седмица и трябва да ви кажа, ще отхвърлим този бюджет, защото не виждаме, че в този бюджет е отговорено на основния проблем – а именно, задълженията са прекалено големи и проблемът с задълженията не се решава. Говорихме за това, няма смисъл да говорим и днес за това. Проблемът това, че е много ясен, това според нас е и правен проблем, защото от тези задължения ще станат е, дългове, а не бива да генерираме повече дългове. Затова сме предложили изменения като политическа група. Ние смятаме, че в някои моменти могат да се, економи, да, да, да се економисат средства, а в други случаи може да се инвестира с цел растеж и заетост. Това е ясно, това посочиха всички колеги, които говориха преди мен. Трябва да се концентрираме именно върху тези области и в този дух сме предложили изменения. Смятаме, че 80 милиона евро могат да бъдат економисани и насочени към пор... за по-разумни цели. Господин председател, читам, че тази дискусия е много интересна. Европейския парламент, обаче не може да има контрол върху приходите и за това не е толкова лесно. Трябва да определим обаче приоритетите, три ясни приоритета. На първо място да бъдем солидарни, да проявяваме хуманитарна пом... осигуряваме хуманитарна помощ, както вътре в Европейския съюз, така и извън него. Аз съм от регион, регион който обръща особено внимание също и на структурните фондове. Считаме, че това също е сфера, в която трябва да се намери решение относно плащанията. Проблемът с плащанията е сериозен. Ние трябва да реагираме заедно, за да разрешим този проблем. Необходимо е обаче да се намерят нови приходоисточници, ако искаме Европа да продължи да създава работни места и да има растеж. Господин Дешовски има думата. Благодаря. Благодаря и за това, че произнесохте името ми така добре. Благодаря на докладчицата за чудесната работа. Благодаря и на всички сътрудници. Аз съм докладчик по бюджета в комисията Либе. и за това мога да оценя какво е свършила докладчицата. От наша гледна точка е важно Европейския съюз да не генерира повече дългове. Трябва да сме разумни и отговорни и да действаме прозрачно. В момента обаче се вижда, че гражданите, особено в източноевропейските страни, <clears throat> се страхуват и са загрижени за своето бъдеще, за своята сигурност. Това подчертаха и колегите. Особено в областта сигурност и иммиграция, бюджетът е съставен така, че тук не бива да става дума за економи. тук не бива да има съкръщения. В момента се занимавам с различните програми. В тази област има програми, в, в които може да се направят съкръщения. Това са програми от миналото, където са се пръскали пари, и то много пари, където са се организирали конференция след конференция, където средствата са се хвърляли за проекти, които проекти всъщност са се свеждали за това, до това да има по един проект във всяка държава членка. Аз ще работя за това през този мандат да се, прекрати, да се съкрати броя на ненужните проекти. Благодаря, желая ви успех. Господин Олрех. Uh, that, uh... Мисля, че нашият дебат е по-различен на европейско равнище, отколкото бюджетният дебат на национално и регионално равнище. Ние говорим за програма сега. Какво трябва да направим? Дали имаме средства? Какви са приоритетите ни? дали трябва да променим приоритетите ни в съответствие с средствата, които имаме и колко средства ни трябва, за да подкрепим нашите приоритети. Това е нормалният дебат. Но ситуацията в момента е много специфична. Трябва да обсъдим програмата, но в същото време не знаем какъв, какъв е, колко голям е дълга, който ще се генерира. И то пропаста в бюджета от 2014 година. Може да направим прогноза, че сега през септември само в функция 1b, 1b е, е, дефицита ще бъде 10 милиарда. Така че задълженията а, са на стойност 10 милиарда. Имаме още 3 месеца до края на годината. Любопитно е каква ще бъде тази сума в края на годината. Повече или по-малко може да предвидим. Така че дебатът за програмата е много важна, важен. Ние не знаем какво трябва да платим за старите задължения, а 2015 година е последната година от междинния бюджет. Така че там ще имаме общия преглед на проектите до 2014 година. Това е ясно. Проблемът е, че е, бюджетът за 2015 година в съответствие с праговете няма да реши проблема, пред който сме изправени и трябва да го знаем. Докато обсъждаме 2015 година бюджета, няма да решим проблема. Все още ще имаме дупки. Да, честно казано, това е ситуация, в която се опитваме да поправим системата, но самата система трябва да се промени. Може би е, трябва да помислим за различни решения в съответствие с различните политически нагласи. В крайна сметка обаче, в крайна сметка парите трябва да стигнат до тези, на които се дължат. Пари идват като вноски до нас, а пари след това отиват към държавата, държавите членки. Това е системата. Трябва да видим а, какво може да се направи. Ние се опитваме да поправим системата, но в крайна сметка не знаем каква е истинската ситуация, каква е истинската дупка в бюджета. Благодаря. Мерси. Паролите, месье Али. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя докладчика основния, който беше за бюджета. Наистина е много труден процеса, но Проблема, който се очертава, за съжаление, и вече става рутина най-вероятно всяка бюджетна година, е, ние не виждаме промяна на политиката на формиране на бюджета на Европейската комисия, именно да започне един вид преструктуриране на бюджета с оглед изплащане на задълженията, които има Европейската комисия към страните членки. И това от своя страна създава е, много сериозни предпоставки за формиране на големи бюджетни дефицити в е, съответните държави. И ми се струва, че е, както и по време на изслушването, и като цяло Европейската комисия трябва да влезе в диалог и наистина тези бюджета, който се приеме от парламента, имам чувството, че изпълнението на бюджета, който се приема от Европарламента, не е в синхрон с изпълнението й. Защото не може да има пред бюджет, също същото време старите задължения да висят и никой да не е, предприема мерки по започване на процеса на изплащане на тези задължения. От една страна въвеждаме ограничителни мерки спрямо страните членки от 3% дефицит, и в същото време е, от друга страна Европейската комисия не си изпълнява задълженията към изплащане на задълженията към страните членки. Е, господин председател, аз мисля, че една ваша идея, която беше прокрадната, е именно ако влезем в е, комуникация с родните бюджетни комисии на страните членки, за да може наистина от първа ръка да получим информацията, ще бъдем по-флексибилни и това ще бъде в полза на, както на Европарламента, на нашата комисия, така и за по-пряката комуникация с Европейската комисия. За да не остане в висящото пространство мнението само на чиновниците от Европейската комисия. Благодаря. Merci. Eh bien... Благодаря. Давам думата отново на докладчика. Вие изслушахте направените изказвания. Трябва да се направи иерархия на предложените изменения и да видим как те могат да се свържат едно с друго. Благодаря за всичко, което беше казано. Ние трябва да намерим нужните критерии. Госпожо Анизабал, искате ли да вземете решението? Благодаря. Най-напред искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря за тяхната подкрепа и хубави думи. Надявам се, че ще намерим изход от тази ситуация. А това, което казаха колегите за задълженията е вярно. И в такъв случай разбирам, че повечето политически групи вървят в една посока. Надявам се да може да отговорим на техните очаквания и се надявам, че ще може да постигнем компромис и споразумение. Сега трябва да постигнем съгласие и със съвета по отношение на плащанията. Проблемът е, че има огромна дупка между плащанията и задълженията. Има пропаст. И тук нашата възможност, нашата възможност за действие е ограничена. 4 милиарда евро За тях става дума. Имаме 23 милиона дефицит от 2013 година. Това няма да може да бъде платено а тези неплатени сметки се прехвърлят към 2014 година. Мисля, че всичко, всичките задължения трябва да бъдат анализирани отново, задълбочено и това трябва да е приоритет за нашата комисия. След дискусията започваме работа по това. Сега за многогодишната финансова рамка или трябва да намалим задълженията, е, това е хубаво да се каже, но къде да ги намалим, ако нямаме средства за плащане, е, какви задължения може по принцип да поемем? 1% от БНП, което е вноската, добре, от една страна идват средства, но откъде да съкратим 23 милиарда евро? Ще прекратим регионалните програми, програмите за селското стопанство ли? Много лесно е винаги да се каже намаляване, економии, съкръщение. Но тук става дума за милиарди евро. Така че основният проблем тук е нагласата на съвета. Ако ние намалим задълженията си, проблемът с ликвидността остава, защото имаме все по-малко пари за заплащания и все повече нарастват нашите задължения. Това е тенденцията. Ако намалим вноските към Европейския съюз, тогава трябва да помислим кой къде, как да предприеме економии. Аз като докладчик и като член на социалистите не мога да се застъпя за намаляване е, на средствата за определени области, например за селското стопанство. По принцип, може човек да говори доста високопарно, но като се навлезе в подробности, нещата стават трудни. Да, действително, дяволът е в детайлите и се опитваме да намерим начин, възможно най-отговорно да се подходи към изборите, които трябва да направим. Комисията по бюджета трябва да отразява действителността. В, в политиката действителността често е представена от опозицията. И в действителността често има спорове. И така, проблема с не изплатените задължения. Когато се поема ангажимент, след това минава известно време, преди да дойде момент този ангажимент да се изпълни. Многогодишната рамка за 2014-2020 година – увеличава с 52 милиарда разликата между поетите ангажименти и бюджетните кредити за заплащания. Така че тук има вече прекалено голяма разлика. Ще се сблъскаме с проблеми още на края на 2014 година. И в тази връзка има среща на групите на високо равнище за публични финанси. Срещата на 24 септември, там ще има и представители на съвета и на комисията. Но нещата не са толкова а, ясни, колкото изглежда. По някакъв път има проблеми с фактурите. Фактури идват през ноември и до декември. Те не могат да се изплатят в рамките на съответната година, защото а, обикновено минават около 60 дена до тяхното изплащане. Така че всички тези фактори влияят И трябва да се види точно на какво се дължат неизплатените задължения, защото може да има възможности да се намерят добри решения. Но а, ако все се чудим как да се договорим в общи линии, поемаме рискове. Ако можем за бъдеще да избягваме разликите между бюджетните кредити за поети ангажименти и бюджетните кредити и заплащания, това само по себе си би било отлично решение. И така, надявам се политическите групи на 29 и 30 септември да ни помогнат е, възможно най-конструктивно да договорим тези въпроси. Това е. А, сега преди да спомена семинария, семинара, а, включващ брейнстарминг през следващите седмици, трябва да се занимавам с други въпроси. Мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Давам думата на Патриция Шулин, която ще представи проекто доклад за този фонд за региона на Комунитат Валенсиана в Испания – за 1 милион и 19 хиляди евро. Заповядайте. колега го... Благодаря, господин председател. Добър ден на всички, които продължават да са тук в залата. Както председателя каза, Испания иска средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за подпомагане на реинтеграцията на работници, съкретени в региона Валенсиана. Става дума за средства на, в размер от 1 милион 19 хиляди евро. Този регион е тежко засегнат от глобализацията от декември 2013 година насам 633 души в 142 предприятия са били съкретени. От 2008 и 2009 година насам са загубени близо 15 000 работни места. В областта на металостроенето се съкръщават работните места и това е пряк резултат на глобализацията. Мерките, свързани с фонда за глобализацията, имат за цел да подпомогнат 300 работници с преквалификация и консултации. Правителството поиска тези средства през юни 2013 година. Испания подаде кандидатурата си по последната точка през, 20, през март тази година. На 12 август Европейската комисия взе своето решение, подкрепящо мобилизирането на средства – Съгласна съм с предложението на комисията да се предостави финансова помощ на Испания въз основа на този регламент. Очаквам вашите коментари и предложения. Ще направя всичко възможно да ги включа в доклада. Благодаря. Euh, Благодаря, госпожо председател. госпожо докладчик, извинете за тези разяснения. Имате ли коментари, колеги? Не. Комисията ще разгледа измененията, ако има такива, и ще се произнесе с гласуване по този доклад на 6 или 7 октомври. А сега давам думата на Пол който ще представи доклад, свързан с искане от региона на Генг в Белгия. е, a mobilização de 570 e mil. Колегата Рюбик е заместен от своя колега. Доклада се предлага 570 е, 945 евро да бъдат предоставени на Белгия. Докладът е подаден на 20 декември във връзка с съществуващото, действащото законодателство за използване на фонда за глобализацията, така че не следва да има проблеми с приемането на този доклад. Доклада бе прият от Комисията по заетост на 9 септември, 1 октомври е крайния срок за поемане на изменения – и гласуването следва да се проведе тук, в Комисията по бюджета на 6 или 7 октомври. Благодаря, господин Фернандеш. Имате ли коментари, колеги? Няма коментари. В такъв случай можем да преминем към брейнсторминга който ще се проведе при закрити врата. Какво означава това? Всички присъстващи в залата, които не са тясно свързани с работата на комисията, са приканени да напуснат